крумовград. благодаря ви господин президент още веднъж че ми дадохте думата. Благодаря ви. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата ни точка, доклада на Силвана Рапти, телефон 112. Давам думата на нашия докладчик. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έχω πόσα λεπτά. Έχω πόσα λεπτά. Όσα και να έχω, έχω... Колко минути имам на разположение? Аз също малко загубих малко време. 3-4 минути, казва председателя. Добре, от сега тъкат 4 минути, казва госпожа Рапти. Уважаеми дами и господа, Докладът, с който се занимавах, има се тема универсалната услуга и номер за спешни повиквания 112. Е, номерът 112 е много полезен, но независимо колкото е полезен, той е много малко познат, така както разбрахме от Евробарометр 2011 година. Само 26% от европейските граждани познават този номер и го свързват с ползата от, от номера, именно да се обаждат на него за спешни случаи. Нашата цел трябва да е до 2020 година да увеличим този процент на гражданите а именно гражданите да знаят повече, че става дума за номер за спешни обаждания. Поне 80% трябва да достигнем. Това е амбициозна цел. И за да може да постигнем тази цел, трябва да направим някои неща. А, а именно да разпространим информацията за този номер в училищата, в масовите медии. Бихме могли също така да информираме туристите за този номер. Тоест, номер 112 трябва да бъде рекламиран на, на гари, на летища и на други подобни места. Освен това става дума за сътрудничество между 27-те държави членки на Европейския съюз. Ние всички знаем какво е голямо какво голямо значение има този номер, особено през лятото, когато започват вакансиите. Е, хората трябва да знаят, че независимо къде се намират в Европейския съюз, ако се обадят на този номер, проблемът им ще бъде решен, независимо на какъв оба... език се обадят. Основното обаче е локализацията на мястото, откъдето се обажда автора на обаждането трябва това място да може да бъде уточнено, определено, за да може да се изпрати помощ. Технологията играе тук огромна роля. Става дума за и за универсалната услуга. Трябва да е ясно за какво говорим. Трябва да ни чуят гражданите. Ние Знаем, че универсалната услуга е много важна и трябва да бъде качествена и трябва да бъде на достъпна е, цена, без да се накърнява конкуренцията. Това е концепция, която е залегнала в директивата от 2002 година. През 2008 година директивата бе обновена и през май месец тази година изтече срока за прилагането на директивата в националните законодателства. Тоест, сега започва времето да тече, когато това законодателство ще бъде оценено. Мисля, че това е много важно преди да направим следващата стъпка. И това го казвам, защото в момента този въпрос е много важен за економическото състояние на Съюза и на държавите членки. Искам да подчертая, че универсалната услуга не е единствената и основната услуга, която трябва да е достъпна за всички. Много е важно цените да са разумни и достъпни, но това въжи за всички услуги за нашите потребители. Искам да кажа, да спомена още някои цифри, които подкрепят нашите цели и нашата, нашия дневен ред в Европа. Ако по принцип постигаме целите си само до 50%, трябва да се замислим за нашите цели. Мисля, освен това, председателят прекъсва ораторката. Госпожа Рапти продължава. Мисля, че ни трябват конкретни мерки и стимули за частния сектор. Трябва това да се случи на общностно и на национално равнище. Благодаря. Uh, Имаме още някои оратори по тази тема. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Реформата на пазар трябва да завърши с достъп до комуникации за всичките европейски граждани. Аз мисля, че този доклад предоставя решение на проблема. По този начин можем да насърчим социалното включване и трансграничните инвестиции. Именно за това ключ и решение е а, а, е директивата. Номерът 112 е едно от успешните нововъведения в Европейския съюз. Необходимо е да се повиши информираността на населението. Приветствам факта, че институциите, които е, са отговорни за управлението на спешни случаи, а, трябва да е, се задействат, трябва да се използват и преводачи, защото всяка минута е важна. Благодаря. Малкам Харбър има думата. Благодаря, господин председател. Като председател на комисията и като докладчик сянка на госпожа Рапти, аз искам да я благодаря за много балансиран и важен доклад. Благодарен съм на комисията за нейната помощ. Приветствам присъствието на госпожа Малстром и на госпожа Круз. Мисля, че госпожа Рапти е права в подхода си си към проблема, като казва, че сегашната е, универсална услуга е устаряла. И аз знам това, защото аз работих по този въпрос в 99-та година. Именно тогава мобилните телефони бяха в детската си възраст. Европейските граждани сега имат повече от един мобилен телефон и аз съм за това универсалната услуга да бъде променена променена. Широко лентовия интернет се намесва, много правителства се ангажират с тази програма. Трябва да осигурим обаче основната възможност да, на достъп до тази универсална услуга, особено за хората в необлагодетелствено положение и инвалидите. Благодаря. Благодаря господин Харбър, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Да, няма да повтарям казаното от преждеговорившите. Проблемът за номерът за спешни повиквания се свежда до това, че той е известен само на 25-26% от европейските граждани. Следователно, популяризирането на този номер следва да бъде приоритетна задача за комисията. Установяването местонахождението на обаждащия се е, абонат е, е също от съществено е, значение за бързодействието на спасителните служби. Изцяло подкрепям също така разширената функционалност на номера за хората с увреждания. Приветствам ангажимента на Европейската комисия за получаването на достъп до високоскоростен интернет и за онези европейски граждани, които живеят извън големите градове. Госпожа Фигрейдо има думата. Благодаря, господин председател. И аз мисля, че е много важно да проведем този дебат, защото ние знаем много добре че е много важно да имаме универсална система и ние смятаме, че този спешен телефонен номер 112 трябва да бъде по-добре разпространен, защото всички ние знаем, че 32% само от населението познават този спешен телефонен номер. Това доказва необходимостта от една образователна информационна кампания, изследвания, за да може да се задейства и използването на интернет. Е, тук ние говорим за социалното изключване, което трябва да се отчита. 100 милиона души в Европа са на прага на бедността с много е, труден достъп до новата технология. Необходими трябва да необходимо да се вземат конкретни мерки, да се направи така, че всички да имат равнопоставен достъп до тази услуга, независимо от това, че може да нямате средства за достъп до тази технология. Благодаря, господин Пашка има думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, искам да подкрепя проекто доклада на госпожа Рапти, който дава възможност за номера на спешни повиквания 112 да стане по-ефективен. Тази услуга трябва да бъде достъпна в целия Европейски съюз и, също така трябва да има възможност да се установи откъде се ам, телефонира, за да може да се предостави медицинска помощ, както и да се се предотвратят различни форми на злоупотреба, шеги и така нататък и за да се облегчи работата на хора, които работят в състояние, в стресови обстоятелства и на тях би трябвало да им бъдат спестени шегите и неоправданите телефонни разговори. Също така трябва да се предвиди възможно да се обаждат европейските граждани на собствените си езици и в кол-центровете трябва да има възможност и за превод. На последно място, но не и по значение, господин Кели. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да кажа няколко думи. Този дебат е много важен и от значение за гражданите. Е, но твърде много от това, което ние вършим, така и не стига до гражданите. Много лесно е, се разпространяват лошите новини, е, критиката, но много от нашите постижения остават неогласени. И отчасти вината за това е и наша. Както се каза, само 26% от гражданите знаят за този номер и, и трябва да се запитаме, чия е вината за това е, после говори се за хората с увреждания, за тях е, е, тази служба, тази услуга е много важна, но и за всички останали европейски граждани. И ние би следвало да положим всячески усилия, за да стигне тази информация до всеки гражданин, да той да се убеди за пореден път в ползата от Европейския съюз, е, която, за съжаление, нерядко се пренебрегва. Благодаря. Благодаря, господин Кели. А сега ще помоля комисар Малмстрем да ни запознае с позицията на комисията относно общо европейският номер 112. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, от името на комисията и на комисар Крус бих искала да поздравя докладчицата за извършената от нея работа, да поздравя и двете комисии, ИМКО и за околната среда по доклада. Ясно е, че по този въпрос комисията и парламента са до голяма степен на едно и също мнение. Е, именно за ролята на тази обща е, услуга, за е, нейната предпазна функция, за това да се направи необходимото всички да имат достъп до е, е, тази услуга, независимо от това дали имат финансови средства или технически възможности. Разбира се, това е само част от спектъра инструменти, с които разполагаме. Е, имайки е, предвид значителните разходи, обаче, с които се свързва предоставянето на универсалната услуга, трябва да направим така, че да не се стигне до повишени потребителски цени, нито цялото финансово бреме да се стовари на плещите на телефонните оператори. Ето защо комисията възнамерява да излезе със съобщение, както се и каза, относно е, ролята на универсалната услуга в е, сферата на високоскоростния интернет. Е, готови сме също така да помогнем на държавите членки в реализацията, като дадем насоки, е, във връзка с това. По-настоящем обсъждаме е, с държавите членки и с е, съобщителния отрасъл съдържанието на тези насоки. От друга страна, комисията смята, че е, разгръщането на услугата 112 в цяла Европа е, повиши достъпа на гражданите до спешна и неотложна помощ, е, но разбира се, има още какво да се направи частно чрез подобряването на достъпа до тази услуга за хората с увреждания и чрез установяване точното местонахождение на обаждащото се лице. Ние смятаме, че докладът на парламента за определенето на основни показатели за качеството на услугата би могъл да, да бъде от полза. Комисията, разбира се, знае, че животоспасяващ ефект от номера 112 не може да бъде постигнат, ако всички в Европейския съюз не знаят за този номер. Ето защо Европейската комисия все така ще настоява пред държавите членки да популяризират тази услуга. Наистина, е, подобряването на качеството на услугата в значителна степен зависи от сътрудничеството между държавите членки и комисията активно насърчава държавите членки да обменят е, опит. Е, в това число и за бъдещото поколение достъп е, до е, такива спешни и неотложни услуги. В заключение, нека ви уверя, че комисията и за напред ще взаимодейства с държавите членки за постигането на висококачествена функционална характеристика на услугата 112 във всяка държава членка. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. С това прекратявам, закривам разискванията по тази точка от дневния ред. Можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Анна Мария Кораца Билт за един по